Добре дошли на заседанието на Комисията по заедостта. Дали можем да приемем дневния ред без промени? Да, можем. Сега няколко съобщения. Езиковият режим Всъщност всички езици са осигурени с изключение на фински, малтийски и харватски. А, също така ще има предоставен език, жестомимичен език и също така услугата реч превърната в текст. Това ще бъде за шеста точка. Промени в състава на комисията по заедостта. Първо, Господин Радки от НП. Вие ставате пълноправен член на Комисията по заедостта. Добре дошли. Много се радваме, че сте тук сред нас. Господин Свен Шулц, който преди това е бил пълноправен член, става заместник член вместо госпожа Гресле. Трето, господин Рей Финч от Европа на свободата и пряката демокрация ще бъде заместен от госпожа Луис Бурс от същата политическа група като заместник член в Комисията по заедостта. Добре дошли на всички в новото им качество. Преминаваме към трета точка – одобряване на протоколите от заседанията. Одобряват ли се? Да, благодаря. И сега преминаваме веднага към гласуването. Надявам се, че всички имате готовност да гласувате с картите си. Започваме с и изменение 117 на проекта доклад за политиката относно минималния доход като средство за борба срещу бедността. Кой е за? за устното изменение от групата на социалисти и демократите. Да, госпожо Ешливека. Извинете, картата ми не е смен, затова само ще гласувам чрез дигане на ръка. Не знам а, дали ще може така да гласуваме, каза председателката. Може ли да получите картата на някой заместник член? Okay, perhaps you get it now. Или може би сега бихте могли да се снабдите с карта? Да, добре. Започваме с изменение 117. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис 17. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. След това Изменение 131. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка. Добре, моля гласувайте по електронен път. И така, моля гласувайте. Можем ли да приключим с гласуването? Can we take it once? Може ли отново да гласуваме? Моля, гласувайте по изменени 131. Край на гласуването. And it is carried by one vote. Приема се с един глас повече. Моля. We'll try it. The, we try it once more. The third time. Добре, ще гласуваме за трети път. Yeah. You will be counted, Madam Яшлевека. Да, да, госпожо Яшловецка, ще броим и вашия глас. Нека да гласуваме за трети и последен път. Yes. Госпожо председател, Ситуацията е, че има двама души без карти за гласуване. И за това молим да бъдат преброени техните гласове. Винаги сме постъпвали по този начин. Винаги. Be... Не. Не казвам, разбира се, че винаги трябва да процедираме така, но все пак. Okay, we'll vote. Добре. Гласуваме за третия път. Моля, гласувайте по изменение 131. Дали всички са гласували? Можем ли да приключим с гласуването? Добре. Правим го. Сега, кои са гласувалите, които не можахме да видим? Да, сега гласувате вие. Добре, вие сте против. Госпожо Яжловецка, вие? И така има два варианта. И тогава това означава, че 23 са за и 22 са против. Има друг вариант, че ще кажем, че този, който е дошъл с една минута закъснение, не може да бъде отчетен неговия глас. Мисля, че следва да решим, че това са 23 гласа. Но, no. Мис no. ме се... Благодаря, госпожа председател. Да, има ми правила, имаме регламент. Госпожа Аркин каза, че обикновено правим нещата така. Съжалявам. Знаем, че трябва да си носите картите за гласуване. И това е правилото. И не може някой да дойде след няколко минути и да каже, че трябва да се върнем отново да гласуваме. Ако някой не си носи картата, няма да се отчита гласа му. Госпожо Яжловецка. Госпожо председател, нека ви напомня. Нека да се придържаме към правилника – и към решението на председателя. Понякога нашето присъствие е по-важно и нашия глас е по-важен от факта дали си носим картата или не. Ако не мога да гласувам електронно, то поне мога да гласувам с ръка. Това, е, което γίνεται τώρα εδώ, калиста θα μπορούσε να γίνει και στην Ολομέλεια. Това би могло да се случи също и в пленарна зала. Онези, които не са си донесли картите, могат да гласуват за и против, дигайки ръка. Просто онези, които са тук, не участват в електронното гласуване. Мисля си, че беше постигнато съгласие, че онези без картите за гласуване не могат да бъдат преброявани при, гласу, преброявани при гласуване. И а, ако е така, то ако това не е така, това означава, че ще седим тук до 4 часа, господин Лохбилер. Тази сутрин е, имахме заседание на КОНТ. Комисията много колеги бяха забравили глас, картите си и винаги а, при подобни случаи се отчита гласа има. Става дума за проверка на гласуването, а не за поименно гласуване, за да се знае по какъв начин някой е гласувал. Не може да се сравнява с пленарна зала. Тук става дума да се провери какво е съотношението на силите по дадено изменение. Важно е да може всеки от парламентаристите да гласува, независимо дали се носи картата за гласуване или не. И може да се отчете гласуването по друг начин, ако депутатът присъства. Да, можем. Да, обсъждаме това поне още половин час. Аз използвам позицията си на председател, за да кажа, че гласуването е приключило и резултатът е 23 за 22 против. Мисля, че имате много възможности да промени този резултат при други гласувания по абсолютно същата тема. Това означава, че сега преминаваме към изменение 133. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Изменение 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е, Има ли някой, който гласува, който няма право да гласува? Uh, who else do not have кой още няма карта, но има право да участва в гласуването? Само госпожа Яжловецка. Добре, това означава, че имаме 22 гласа за и 22 гласа против. Тоест, отхвърля се. Компромис 18. Компромис 18. Кой е за? Кой е против? въздържали се. Мисля си, че добре да проверим по електронен път компромис 18. Моля гласувайте. Моля гласувайте сега. And the, uh, the vote is now closed. Край на гласуването. Много се радвам, че има разлика. 24 за 11 против. Приема се. Изменение 136. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 137. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 138. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение Добре, електронна проверка по 138. Моля, гласувайте. And the vote is now closed. Край на гласуването. Резултатът е ясен. 16 за, 27 против. Amendment 140, those in... Изменен 140, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Изменение 145. То е оттеглено. Преминаваме към компромис 19. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 153. 152, казва председателката. 153. Кой е за 153? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изна 154 за, против, въздържали се, приема се. И изменени 155, кой е за, кой е против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С два гласа в повече се приема. It wouldn't have changed this one. Yeah, the next one. Да, следваща. Не мога да разбера какъв е проблема. We vote on... И така, гласуваме по 156 и вие сега ще получите, госпожо Жентиле, помощ от техниците за вашето гласуване. И така, кой е за 156, кой е против, въздържали се, приема се. Компромис 20, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Изменение 162, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Измене 163. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Измене 164. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Amendment 100. Uh, Компромис 21. Е, е, компромис 21, кой е за? As an addition, yes. Допълнителен компромис 21, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре. Проверяваме компромис 21. Моля гласовете. And the vote is now closed. Край на гласуването. Приема се 28 са за, 11 против. Сега преминаваме към изменение 170. кое е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим отново. Кой е за всъщност? Нека да проверим по този начин. Кой е против? Въздържали се? Да, ще трябва да проверим по електронен път. И така изменение 170. Моля гласувайте. Гласуването приключи. Да, отхвърля се. Изменение 172. Извинете, 171. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 172. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 173 и 174 заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 22. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Проверка по електронен път на компромис 22. Моля гласувайте. Край на гласуването по компромис 22. Ще трябва отново да извършим гласуването поради техническа грешка. И така компромис 22. Моля гласувайте. И така, зеленото копче е за, червеното против, край на гласуването, приема се 23 гласа за, 13 против. Продължаваме. Amendment 180. С изменение 186, моля. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. You want to check that one? Искате електронна проверка? Добре. Моля, гласувайте. Края на гласуването. С един глас повече се приема. Amendment 190. 190. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромис 23. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромис 24. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 205. Изменение 205. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 205. Изменение 206. Кой е за? Кой е против? Според мен се отхвърля. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Изменение 206 гласуваме. And the vote is not. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменение 207. Разделно гласуване. Първа част, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 25, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 215. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Не мога да видя много добре. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Изменение 215. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Изменение 216. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 26. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Не виждам добре. Нека по електронен път да гласуваме по компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27 гласа за 18 против. Compromise 27, those in favor. Компромис 27. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Изменение 225. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 28. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Изменение 233. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 234. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Електронна проверка по 234. Моля, гласувайте. Край на гласуването. с 29 гласа за се прием Изменение 235, кой е за, кой е против. And uh, we have to check 235. Електронна проверка по 236. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 гласа за, 17 против. Приема се изменение 236. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Според мен се приема. Искат електронна проверка, така ли? Добре. Моля, гласувайте по 236. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. Компромис 29. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис. Компромис 30 за, против, въздържали се, прието. Компромис 31 за, против, въздържали се, прието. 253 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 253 And the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърлено. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 255 <clears throat> за. Против. Нека проверим проверка на 255. Край на гласуването. Прието е с един глас. 256 за. Против въздържали се, прието е. Компромис 32. За, против, въздържали се, прието. Двеста за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Но нека проверим. Проверка на 266. Край на гласуването. Отхвърлено е. 267. Из... 267. За. Против. Въздържали се. Нека проверим 267. Край на гласуването. Прието е с това гласа. 268 за. Против. Въздържали се. Прието е според мен. 269 за. Против. Въздържали се. Прието е. 270 за. Против въздържали се, прието е. 271. Сусното е изменение. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 33. За, против, въздържали се, прието е. Изменение. Компромис 34. За, против, въздържали се, прието е. Изменение 284 за, против, въздържали се, прието е. 286 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 35 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 294 за. Против. Въздържали се. Прието е. 295 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 296 за. Против. Въздържали се. Прието. Добре е проверка на 296. Amendment 296, and the vote is now closed. It's rejected with one vote. Amendment 297, those in favor. 297 за. Против. Въздържали се. Прието е. Икон 2. За. Против. Въздържали се. Прието. Икон 5. За. Против въздържали се, прието. Екон 6 за, против, въздържали се, прието. Екон 7 за, против, въздържали се, прието е според мен. Проверка на Екон 7. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Прието е. Екон 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. Екон 9. За. Против. Въздържали се. Прието. Е... Екон 10. За. Против. Въздържали се. Прието е. Проверка на Екон 10. And the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърлено с 4 гласа. Екон 11. Е, За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Проверка на Екон 11. Край на гласуването. Прието е. Прието е. Екон 12 за, против, въздържали се, прието е. Екон 14 за, против, въздържали се, прието е. Екон 14. Не. Проверка на Екон 14. Край на гласуването. Прието е. Екон 18. Разделно гласуване. Първата част. За. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е според мен. Нека проверим проверка на втората част на Екон 18. Край на гласуването. Прието е с 29 гласа. Екон 20. За. Против. Въздържали се. Прието е. Прембил. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 25. За против, въздържали се, прието е. Екон е за, против, въздържали се, прието е. Изменение 26 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 26-то, проверка на 26-то. Моля, прекратете гласуването. Прието е. Прието е с един глас. Изменение 27. И Екон Ф. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Прието. Проверка на 28. Край на гласуването. Прието с 24 гласа. Изменение 30 пада. 29-то изменение пада. 31-во. За. Против. Прието. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 3. За. Против въздържали се, прието е. Изменение 37 за, против, въздържали се, прието е. 30, 41 за, против, въздържали се. Проверка, моля. 41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 and it's uh, rejected by 29 votes. Compromise 5, those in favor. Компромис 5. За, против, въздържали се, прието. Компромис 6. За, против, въздържали се, прието. 50. Не. Компромис 4. За, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, <clears throat> въздържали се, прието е. Amendment 52, those in favor, those against, abstentions carried. Amendment 55 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 10 за, против, въздържали се. Отново моля за компромис 10 за, против, въздържали се, прието е. 75 изменение за, против, въздържали се, прието. Изменение 64. За, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 11. За, против, въздържали се, прието е. <clears throat> Седемдесет и четвърто. За. Против. Въздържали се. Прието е. 76 за, против, въздържали се, прието. 77 за, против, въздържали се, прието. Нека проверим. Проверка на 77. We check amendment 77. The vote is open, but now it is closed. Прието е. 78 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Прието. 86 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 13 за против, въздържали се, прието. Компромис, е, изменение 88 за, против, въздържали се, прието. 89 е. за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. Изменение 92 за, против, въздържали се, прието. 93 за, против, въздържали се, прието. 94 за, против, въздържали се, прието. 95 за, против, въздържали се, прието. 96 за, против, въздържали се, отхвърлено. 97 за, против, въздържали се, прието. 98 за, против, въздържали се, прието. 99 за, против, въздържали се, прието. 100 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. <clears throat> Компромис 16 за, против, въздържали се, прието. 109 за, против, въздържали се, прието. 110 за, против, въздържали се, прието. 111 за, против, въздържали се, прието. 112 за, против, въздържали се, прието. 113 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, въздържали се, прието. 115 за, против, въздържали се, прието. 116 за, против, въздържали се, прието. Екон Х. За, против, въздържали се, прието. Екон И. За, против, въздържали се, против, въздържали се, Прието. Нека проверим. Добре. Екон И. We check Econ I and the vote is now open and the vote is now closed. And is... Отхвърлено е. Екон Йот за, против, въздържали се прието. Екон К за, Екон К. За, против, въздържали се, прието. Екон М. За, против, въздържали се, прието. Екон О. Екон М. Искате да проверим? Добре, проверка на Екон М. And the vote is now closed. And it's uh, rejected by... Отхвърлено е. С един глас. Екон О за, против, въздържали се. Нека проверим Екон О. Край на гласуването. 21 за. Екон П е за. Против. Въздържали се. приятел е. Добре, проверка, проверка на Екон П. And the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е. С 29 гласа Екон П за, против, въздържали се. Прието. Right. Sorry, Q, Q. Извинявайте, поправя се <clears throat> председателката. Гласуваме Екон Q. За, против, въздържали се. Отхвърлено. Проверка на Econ Q. And the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е. Екон У за против, въздържали се, прието е кон В за, против, въздържали се. Проверка. All in favor. Всички са за. Край на гласуването. 44 гласа за. Прието. Добре. Сега прием преамбюлът. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 7. За против, въздържали се, прието. Изменение 9 за, против, въздържали се, прието. Изменение 10 за, против, въздържали се, прието. Изменение 11 за, против, въздържали се, прието. 12 12 за. Трябваше да гласуваме заедно, но ще ги гласуваме по-отделно. Добре, гласуваме направо 13-то. За 13-то. 13 и 14 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка на 13 и 14. Край на гласуването. Прието е с 10 гласа. 15 за, против, въздържали се, прието. 16 за, против, отхвърлено е. Проверка на 16. Проверка на 16. Край на гласуването. Прието. 17 за, против, въздържали се, прието. 18 за, против, въздържали се. Отхвърлено. Но нека проверим. Проверка на 18. The vote is open and the vote is now closed and it is carried by 24 Прието е. 19 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, прието. 29 за, против, въздържали се, прието. Екон Г за, против, въздържали се, прието е. Гласуваме целият текст. За. А, гласуваме електронно, електронно, моля, извинявайте. Гласувайте електронно. Гласуваме по целия променен текст. Край на гласуването. Прието е с 36 гласа. 7 против, четирима въздържали се. Благодаря на докладчика и поздравление за него. Пристъпваме към гласуване на следващия доклад. Доклада на госпожа Том за економически политики на еврозоната. Започваме с компромис 3. Кой е за? Против? Компромис. Компромис, но изменение номер 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 41 изменение. А, извинете, компромис четвърти за компромис четвърти на втора страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5 за против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 49. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Изменение 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа. Компромис 6. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 57, кой е за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече. 58 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 64. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 66. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 68. Извинете. 69 и 9 първа част по именно гласуване. Колко са за поименно гласуване? On amendment 68 по 68 изменение. Uh, uh, Има достатъчна подкрепа. Има 11 депутата. Вие бяхте повече. И така ще гласуваме поименно по изменение 68. Първа част. Моля, гласувайте. Гласуваме изменение 68, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 40 гласа за. Втора част. Всъщност, втора част отпада ли? Групата на социалистите и демократите искат поименно гласуване и по втората част. Имате ли възражения? That was adopted, no? Yeah. It does it fall? No? It does not fall. Yeah, we vote. We vote. We vote. We vote. Marita. First part. We vote. Мадам Моран Шатие. We vote on... Госпожа Шартие, гласуваме втората част поименно. Изменение 68, втора част, поименно гласуване. гласуване моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с 24 гласа. Трета част. Трета част отпада. Не, не, не отпада. Процедурата е същата, тъй като Трета част. Групата на социалистите и демократите искат поимено гласуване по нея. Моля, гласувайте. Поимено гласуване по трета част на изменение 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа. 69-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се 70-то за, против, въздържали се, приема се изменение 71, кой е за, против, въздържали се, приема се изменение 72, кой е за, против, въздържали се, приема се изменение 73, разделно гласуване, поискано от НЕП, първа част, кой е за, против, въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се приема втората част, но нека да проверим. Втора част. Моля, гласувайте. Втора част. Изменение 73-то. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа. Изменение 75-то. Устно изменение от НП. Кой е за? Искате да изслушате устното изменение?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 On... И така, нека да гласуваме първоначалния текст на изменението. 75-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се отхвърля, но нека да проверим. 75-то изменение. 75 Начало на гласуването. Край на гласуването по 75-то изменение. Отхвърля се с 23 гласа. Изменение 76. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Компромисно изменение 13. За? Против? въздържали се, отхвърля се. Изменение 79. Е, Искате електронна проверка по компромисно изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Сега е изменение 79-то, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част на 79-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 80-то изменение за? Против? против, въздържали се, приема се. 81 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 88 за, против, въздържали се. Струваме се, че се е отхвърлено. Нека да проверим. Моля, гласувайте по изменение 88. Край на гласуването. Край на гласуването. Да, отхвърля се с 26 гласа. Изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 91 с основно изменение от групата на социалистите и демократите. Кой е за? but it's the same. Yeah, so the element is opposed mm, yeah. to both of the original. Thank you. Uh, Благодаря. Значи ще гласуваме първоначалния текст, а не устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Да, приема се с 30 гласа за. It was carried. Uh... Беше прието изменението. 93-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 96 за. Това е разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Изменение 96. 6. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за. Изменение 97. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 98. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 99. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение. Part 2. Втора част по изменение 104. Това е допълнение към компромис 12. Е, are you, are you that many that you... Има ли достатъчно хора в подкрепа на предложението за поименно гласуване на втората част? Добре, ще гласуваме по именно втората част. Моля, гласувайте. Става дума за изменение 104, втора част. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за. Изменение 107. Разделно гласуване от НП. Първа част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка, втора част на изменение 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа против. Изменение 108. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, приема. Отхвърля се, извинете. Изменение 111. She but they were there standing up for. Yes, you are many in. Да, има достатъчно хора в подкрепа на по именно гласуване. Така че гласуваме по първата част на изменение 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа против. Втора част. Кой е за? Всъщност отново става дума за поименно гласуване. Втората част на изменение 111. Край на гласуването. 37 гласа за. Приема се. 112 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 113. Разделно гласуване. Поискано от НП. Първа част. Кой е за? Против.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 с 27 гласа против. Изменение 114. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 115. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, изменение 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. С 25 гласа против. 122 изменение с... 121 е, с устно изменение на социалистите за, против, въздържали се, приема се. Изменение 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 123 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 125 за, против, въздържали се, приема се. И електронна проверка, изменение 125. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 28 гласа против. Изменение 126 отпада. Гласуваме 127 изменение. Кой е за? Сто двадесет и седмо изменение. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 128. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 129. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 130. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 131. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 132 отпада. Гласуваме 133 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Струваме се, че се отхвърля. Изменение 134. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 135 за, против, въздържали се, приема се. Приембил изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение второ за, против, въздържали се, приема се, изменение трето за, против, въздържали се, приема се, изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Изменение четвърто. Начало на гласуването. От е, екара има един глас в повече. Моля да се оттегли един глас. Сега всичко е наред. Отхвърля се с 26 гласа против. Изменение пето.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 Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 25. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се, 26 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 29, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 32 и 33 заедно, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3, електронна проверка, 34-то изменение, начало на гласуването. Има един глас в повече от екара. Сега е наред. ECR is one You are still one many. Да, от ЕКР все още има един глас в повече. <laughs> okay, uh, the vote. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за.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 Край на гласуването. Докладът се приема с 34 гласа за. Поздравления за докладчика. thank you for being part of... Благодаря ви за това, че участвахте в гласуването и така. Сега заседанието на нашата комисия продължава с точката за изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания. А това означава също така, че ще има превод на жестомимичен език и имате възможност също така да използвате картоните, картончетата, които са пред вас. Ако ораторът говори твърде бързо и не може да разберете, моля вдигнете жълтия картон. Нещо, което е най-важното. Давам няколко минути за тези, които искат да напуснат залата, да го направят. И след това продължаваме с дневния ред.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 Okay, we are only five. И така, едва с 5 минути закъсняваме от разписанието, но това означава, че трябва да започнем незабавно. Точка 6 от дневния ред – изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания. И всички сме наясно с това, колко е важно – да се изпълняват решенията, които взимаме в нашата парламентарна комисия. Отново казвам, ако ви е сложно да разбирате оратора, може да използвате жълтата карта, жълтия картон. Ако имате проблеми с разбирането, моля, вдигнете червения картон, за да може оптимално да се справим с проблемите. И сега давам думата на докладчика. за да може разгледаме на това заседание над 400-те изменения, които са били внесени към проекто доклада за изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания. Госпожа Стиванса, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Може би си спомняте, че преди една година бях организатор на конференция тук в пленарната зала в Брюксел. Това беше конференция, която беше посветена на нашето езико многообразие, включително 32-та европейски жестомимични езика. Много от вас, които участваха в тази изява, бяхте свидетели на това, как всички тези езици се използваха с преводачите, които работиха по едно и също време, едновременно в една зала. Това беше за мен прекрасно преживяване, което ме вдохнови да продължи да продължа, извинете, работата по тази тематика. Изявите, като миналогодишната, са изключително важни, за да се повиши осведомеността за уврежданията и за значението по-специално на жесто език. И искахме с това да дадем ясни указания на Европейската комисия как да работи в името на хората с увреждания и след 2020 година, когато изтича срока на изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания. Много се радвам на това, че има над 400 изменения. Благодаря на всички, които са внесли тези изменения с радост. Искам да споделя, че повечето от моите изменения бяха подкрепени от колегите в моята политическа група, в тази парламентарна комисия. И, както беше вече казано, моите изменения са били формулирани в тясно сътрудничество с организациите, представляващи хората с увреждания. За да може да се отрази мнението, включително и на хората с конкретни увреждания. Моята цел е да бъдат включени всички хора с увреждания в новата стратегия. Особен акцент поставям върху европейските инициативи, където Европейският съюз наистина може да допринесе значително и да даде конкретен принос. Програмата Еразъм трябва задължително да предвиди превод на жестомичен език и подходящите средства за настаняване на хората с увреждания. Говоря и за две европейски инициативи, които да подпомогнат хората с увреждания. Сега по компромисните изменения. Проекто от текстовете им бяха изпратени вчера на докладчиците в Сянка. Успях да отразя много от измененията в компромисните текстове, включително изменението от Комисията за правата на жените. Искам да гарантирам това, че ние не повтаряме просто миналогодишния доклад за изпълнението на Конвенцията на хората с увреждания, но да можем да предложим една конкретна изпълнима на практика стратегия. За тази цел планираме да проведем поне две срещи с докладчиците в сянка, най-вероятно през седмиците 41 и 42. Ще бъда много благодарна за всички коментари, които ще ви помоля по възможност да предоставите преди тези две заседания, за да ускорим нашата работа. И накрая, колеги, за да може доклад да бъде съобхватен, бих искала да ви помоля да подкрепите онези изменения, които са внесени от организациите, представляващи хората с увреждания и да подкрепите компромисните изменения. Миналогодишният доклад беше много успешен и целта ми е сега да предложа доклад, който е също толкова успешен и който да е подкрепен от голямо мнозинство, както в нашата комисия, така и в пленарна зала мисля, че това ще ни помогне да дадем ясни насоки на Европейската комисия да подпомогнем всички хора с увреждания в Европейския съюз. Благодаря ви. Okay, thank you. Благодаря ви. Госпожа Яжловецка. Тя представлява господин Плура, който в момента не е тук. Да, благодаря. Уважаема Хелга, с голям интерес изчетох измененията. Те наистина бяха много. Над 400 изменения бяха и самият факт, че бяха подадени толкова много изменения, показва, че стратегията е много важна и буди голямо внимание. Смятам, че тези изменения подобряват доклада в много аспекти. Повечето колеги, както и аз, говорят и подчертават нуждата да се използват европейските фондове за финансиране на тази стратегия. Може да се получи ефекта на лоста тук и това е много важно. Европейските фондове трябва да представляват прехода между подкрепата от държавните инвестиции към подкрепата от местните институции. Модерните технологии също трябва да бъдат подкрепени тук. Много от колегите говорят за проблемите на образованието, с образованието и с заетостта за хората с увреждания. образованието, професионалното ориентиране са много важни за хората с увреждания, за тяхното развитие, за тяхната социална роля и социално положение. Радвам се, че в измененията се говори и за системни проблеми, т.е. липсващата гъвкавост на работния пазар – Госпожа Данока говори за тези проблеми. Уважаеми колеги, уважаеми Уважаема Хелга, надявам се, че ще изработим добри компромиси. Госпожа ви Чуте не е тук, но Евелин Регнер ще я замести. Много благодаря, госпожо председател. Както ви вече споменахте, Госпожа Великевичуте няма възможност да присъства днес и тя ме помоли да отправя нейното послание от нейно име. Искам само да кажа от нейно име, че госпожа Блинкеви, чуйте, е представител докладчик сянка на група на социалистите, която е внесла 36 изменения. По-специално по правата на възрастните хора в този доклад – има значителна загриженост в това отношение за съдържанието на Европейската стратегия за хората с увреждания. Второто е въпроса с конкретните видове ограничения, свързани с достъпност, достъпността предвид големия брой на хора с ограничена мобилност. Освен това, включването на упоменаването на значението на мерките за превенция, що се отнася до здравословните и безопасни условия на труд и значението на активното участие на хората с увреждания на трудовия пазар. Важно е да се отчете също така значението на достъпността на всички средства на транспорт и също така телефон на номер 112 трябва да бъде достъпен и използваем от хора с всички видове увреждания. Освен това, едно от изменения се отнася до това, че крайно време съветът да прекрати да блокира съответното законодателство изключително Важно е следващата стратегия на Европейския съюз да включи и всеобхватни мерки за социална закрила в Европейския съюз, за да се гарантира достъп на хората с увреждания по време на целия им живот към различни помощи и придобивки. Социалната закрила трябва да се предоставя на хората с увреждания, така че да може да им се гарантира необходимия стандарт на живот. Госпожа чуйте, също така благодари на докладчика госпожа Стивенс за прекрасната работа и изразява своето желание да продължи работата и пожелава успех на госпожа Стивенс. Благодаря ви, госпожо Харкин. Благодаря. Преди всичко, както и преди нееднократно, искам отново да благодаря на госпожа Стивенс, на докладчика за прекрасната и много задълбочена работа по този доклад. Аз се присъединих към много от нейните изменения, дори мнозинството. И нези, които не съм подкрепил официално, не са онези, с които не искам да съглася, но просто смятам, че има нужда от уточняване на някои нюанси. Госпожа Стивенс вече каза това и аз съм съгласна с нея, че що се отнася до програмата Еразъм, тя трябва да отчита Конвенцията за правата на хората с уврежданията и нашата комисия трябва да подкрепи това изключително силно. Също така съм съгласна с предложенията, свързани с акта за достъпност. Искам да се спра върху съдържанието на моите изменения и ще се спра накрая върху компромисните изменения. Моите конкретни изменения целят да се гарантира това, че гарантираме правото на независим живот. Необходимо е да се гарантира това на всички граждани на 28 държави и ние провеждаме на всеки две години конкретна изява, посветена на тази тематика. Много държа да видя най-сетне разблокирането страна на съвета на работата по директивата за борба с дискриминацията – има редица изменения, които са свързани с принципа на отговарянето на критерия 3А. To... Може би тук отиваме твърде далеч. Може би това не е най-добрата идея. Може би също така не трябва в нашия доклад да решавам какво трябва да съдържа в друг доклад, особено законодателен доклад, който също така се обсъжда в парламента в момента. Така че в редица случаи предложих да се смекчи да се смекчат формулировките по изменение 883. И в редица изменения виждаме, че се говори за вземане на решение и лицата, които са заместници при вземане на решение. Аз очаквам обсъждане на този въпрос. Честно казано, това не е сферата, в която имам задълбочени познания. Но според мен това е една тематика, която изисква много сериозно нюансиране – има най-различни мнения по този въпрос и трябва да обсъдим тази материя. Аз съм внесла изменения, но съм отворена към обсъждане, към това да чуем мнението на други хора. Е, трябва да кажа, че също така съм отворена и към мненията на организациите на хората с увреждания. Нямах време признавам си, да се запозная с текста на компромисните изменения, но предвид това, че се присъединих и подкрепих повечето от измененията на Хелга, убеден съм, че ще мога да подкрепя повечето компромисни изменения, но пак си признавам, че не съм проучела подробно всички компромисни изменения. Благодаря отново на Хелга за задълбочената и работа. Благодаря. Госпожа Кунева има думата. Заповядайте στα πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια τη συνάδελφο Χαλίδα Στίβεν. Благодаря преди всичко. И искам да благодаря на госпожа Стивен за прекрасната й работа. Особено, що се отнася до оценката на Европейската стратегия за хората с увреждания. Сега при обсъждането на измененията искам да кажа, че е много важно, че наистина имахме възможност да се срещнем с организациите, които представляват хората с увреждания и че отчетно техното мнение. Ние решихме изцяло да подкрепим тази инициатива. Да, разбира се, за мен има някои по-важни аспекти, които трябва да бъдат отразени в тази стратегия. Говоря преди всичко за някои примери, които биха могли да допринесат за едно по-добро обсъждане. Важно е да се включат и конкретни дейности за подобряване на живота на хората с увреждания. Важно е да се насърчи обмена на примери за добра практика, особено когато се говори за принципа за независим живот. Дори в най-напредналите страни това е нещо, което трудно се осъществява на практика. Достъпността на продуктите и услугите също така е една важна сфера. Тук трябва да се отчете също така и туризма. И тук, може би, трябва да помислим за положителна дискриминация. Също така, може би, трябва да се предвидят от специални квоти за хората с увреждания, например на пазара на труда. Ограничителните економически мерки не трябва да бъдат претекст за отслабване на закрилата на хората с увреждания. Освен това, предлагаме мерки, свързани с равенството, равнопоставеността, защото тези хора много често са жертва на дискриминацията – да, разбира се, провеждат се осведомителни кампании, за да може обществото да бъде по-информирано. И също така трябва да се отчитат и репродуктивните и сексуалните права на хората с уврежданията. Трябва да се води борба срещу насилието срещу тези хора. Това са основните акценти в представените от мен изменения. Смятам, че Работата от госпожа Стивенс е образцово извършена работа. И що се отнася до това досие, работи се много интензивно по него. Затова е много важно всички да участваме и всички да се насочим в правилната посока. Ние сме изцяло съгласни, че наистина трябва да се работи то по този начин, по тема, която е толкова важна и мащабна. Благодаря. Аз също искам да подкрепя преждеговорившите колеги. Това, което каза Конст... Костадинка, така е. Всички ние сме сплотени около идеята, че трябва да има едно законодателство на европейско равнище, което да подобри живота на хората с увреждания. Хора, чийто живот е ограничен по някакъв начин, те трябва да се включат в обществото. Аз също предложих някои изменения в нашите приоритетни области, като например заедостта, образован, образованието, обучението, здравеопазването, социалната защита. Благодаря на госпожа Стиванс за работата, която е извършила, за това да послони <clears throat> толкова много изменения в компромиси. Времето беше много кратко. И нямахме възможност да се задълбочим върху оценката на, от, на измененията. <clears throat> Смятам, че това ще е възможно до следващото заседание на докладчиците в Сянка. Надявам се наистина да постигнем добър доклад и добри компромиси. Благодаря още веднъж, госпожо Стивенсен. благодаря ви. Благодаря. Лаура Агея не е тук. Никой не я замества. Госпожа Малан е заместена от господин Мартан. Да, искам да извиня Доктор Мула, тя не може да присъства на днешното заседание. Okay, then we follow, uh... Добре, продължаваме с колегите, които искаха думата. Господин Пирински, имате думата, моля. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам да взема отношение. Ще говоря на български. Госпожо председател, няма съмнение, че прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания е изключително важна и приоритетна цел. И наред с намирането на най-добрия език за този доклад, не по-малко важно е да се пренесе е, разбирането за тази важност във всяка от страните членки. И в тази връзка бих искал да спомена това, което и госпожа Стивенс в началото на своето изказване отбеляза. Конференцията, която е, беше проведена благодарение на нейната инициатива в Европейския парламент през първата половина на тази година. И аз бих искал да потвърдя е, особеното отражение на тази конференция, именно от гледна точка на повишаване на вниманието и разбирането за необходимостта от много категорични действия, за да станат хубавите записи в стратегията е, нещо, което се реализира на практика. И в тази връзка по време на конференцията стана ясно, че има две държави в е, Европейския съюз, е, в които няма необходимото законодателство за прилагането на жестомимичният език. И една от тези две държави се оказа е, България. На самата конференция участваше доста многобройна представителна група на хората с увреждания от България, които имат практиката на използването на жестомимичен език. Когато се върнаха в България и със съдействието на мои колеги беше разработен законопроект. И в хода на тази работа аз се обърнах за съдействие и към госпожа Стивенс и искам да изразя благодарността на всички, които бяха ангажирани в разработката на този проект за съдействието, което тя оказа, включително и с съвети и с материали. Не толкова радостно мога да споделя за самото гласуване в българския парламент, където се оказа, че за съжаление съображения други, освен грижата за бързо приемане на законодателството наделяха и большинството в е, парламента не счете за възможно да подкрепи законопроекта. Но аз си задавам въпроса дали не е нужно е, този доклад, след като бъде прият, в националните парламенти на държавите членки да бъдат инициирани е, и разисквания и информация за приятия доклад специално по тази тема, за да се импулсира отново е, приоритетна дейност там, където е необходимо е, ново законодателство или пък инструменти за прилагане на съществуващото на национално равнище, е, парламентите на нашите държави да бъдат ангажирани и с ясното съзнание, че тези въпроси не могат да са на второ място в техния дневен ред. Още веднъж бих искал да благодаря за всичко, което прави госпожа Стивенс и навярно с общото е, разбиране и воля, която се споделя и от е, е, докладчиците в Сянка, ще имаме възможност да имаме наистина един много важен и работещ доклад. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Много интересно беше това, което казахте. Господин Коса. Госпожа Коса. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Стивенс. Наистина работата беше чудесна. Е, преди сме говорили по тази тема. Много е важно гражданското общество да се занимава с тази тема. Но в крайна сметка от нас зависи до каква степен крайният резултат ще е добър. Има много изменения и това не е случайно. Много колеги се обединяват около някои идеи. Аз също се е, подписах под някои от измененията, заедно с други колеги. Самият текст ще бъде важен за бъдещето развитие на законодателството. Много е важно да имаме един текст – който оказва натиск върху комисията, така че комисията да може да приложи текста колкото се може по-добре. До момента комисията не се ангажира пълноценно. Естествено имаше напредък, но ние направихме каквото можахме най-доброто. На второ място – Имаме определени програми, програ... определени проекти, които са насочени към бъдещето. И ето защо трябва комисията да продължи тази работа, защото това е защото тук става дума за независимия живот на тези хора. Защо комисията не иска да продължи? комисията финансира един проект. Този проект беше жестомимичен език, който може да се учи онлайн от преводачи. Това беше проект, който струваше 750 000 евро. Целта беше институциите на Европейския съюз да са, доступ, да са достъпни за хората с увреждания. И какво се случи вече с този проект, след като той приключи? Нищо. И сега, 2017 година, има хора в Европейския съюз, които имат увреждане на слуха и те не могат да следят нашата работа. А системи съществуват. Комисията обаче непрекъснато се оправдава. Тя казва, не, не трябва да има допълнителна оценка, допълнителен анализ, не може да се приложи системата. Милиона, милиони хора в Европа нямат инст... контакт с институциите, и това е преди европейските избори. Моля ви, подкрепете ме в моята инициатива, която предприемам, да се преодолее това състояние на нещата. На следващо място. Става дума за връзката между стратегията и прилагането им. За щастие, пакета за прилагането и пакета за преодоляване на бариерите е доста напреднал. Има и други стратегии, които са благоприятни за нас в областта. Трябва обаче да помолим и съвета да, да ни подкрепи. Премина първото четене в момента, сега съветът е наред. Next, uh, uh, speaker. Благодаря. Преминаваме към следващия оратор. Госпожа Есловика. Благодаря, госпожа председател. И аз искам да благодаря на докладчицата. Работата й беше чудесна и аз съм убедена, че докладът ще допринесе много за подобряване на живота на хората с увреждания. Какво пише Марек Плура? Той казва, че трябва да имаме европейска система, която да подкрепя хората с увреждания, за да могат тези хора да живеят независимо и то да си живеят в местните общности. Това е страшно важно. И още нещо – трябва да подкрепим а, талантите на хората с увреждания, техните способности. Работодателите не трябва да се страхуват да наймат на работа такива хора. И аз мятам, че този проблем не е само в ръцете, не може да се е, третира само от организациите, които представляват хората с увреждания. Е, за нас трябва да е чест да се обединим около тази кауза. И нещо, може би, малко по-противоречиво. Това са идеи за бъдеща дискусия. Трябва да кажа, че не обичам думата а, човек с увреждане. Всеки от нас по някакъв, в, в, в някакъв смисъл е с увреждане. Хората, за които говорим, са, имат, са хора с определени способности. Това са хора, които всеки ден преодоляват бариери много повече от всички останали. Тези хора имат допълнителни способности и за тези хора трябва да говорим като за хора с допълнителни таланти. Благодаря ви. Дали госпожа Емануели Гранш иска да каже нещо? Не, всъщност, тук е госпожа Инмакулада Пласенсия. Може би ще кажете нещо накратко от гледна точка на Генерална дирекция за етост на Европейската комисия. Благодаря ви много. Искам да се присъединя към онези, които благодариха на докладчика за положените усилия за изготвянето на доклада, както и за предлагането на изменения, които поясняват някои от въпросите, които трябва да бъдат взети и предвид при прилагането на стратегията. Всички останали изказвания също са добре дошли. Тези изменения в голяма степен подчертават множество елементи в сфери, които също са на вниманието на Европейската комисия при прилагането на стратегията. Искам накратко да се спра на някой от тях. Например, равенството между половете, ние много внимателно следим този въпрос при прилагането на различните действия. Въпроса за достъпността. Тук също сме положили множество усилия, за да се постигне напредък в това отношение, съгласно акта за достъпност. Но трябва също да отчитаме и предизвикателства в сферата на заетостта за хората с увреждания. Ние очакваме конкретните препоръки в доклада. Инноваторските елементи, добрите идеи, които се съдържат в доклада, ще бъдат отчетени при прилагането на стратегията. Искам също да подчертая, че ние продължаваме да включваме въпросите, свързани с уврежданията в всички наши политики. Но това, че не сме упоменали някои от нещата в стратегията, не означава, че ние им обръщаме внимание, защото ние обръщаме внимание на въпросите на а, правата с, а, на хората с увреждания. Например, когато става дума за целите за устойчиво развитие. Търсят се всякакви възможности за приобщаването на хората с увреждания. Относно препоръките, какво да се включи в бъдеще стратегии, ние ще ги вземем предвид, когато се обсъждат бъдещите стъпки има елементи, които вече се прилагат на практика. При прилагането на стратегията те ще бъдат внимателно проучени. Благодаря за този дебат. Очакваме окончателния доклад и оставаме на ваше разположение за всякакви пояснения и съдействия. Благодаря. Дали госпожа Стивенс иска да каже нещо в заключение, преди да преминем към обсъждане на следващата точка от дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Аз ще кажа нещо в заключение. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички колеги за вашите коментари и комплименти. Искам да благодаря на Европейската комисия за това, което беше казано тук. Ние очакваме да работим съвместно, за да се стигне до най-добрия възможен доклад. Много неща трябва да се свършат тук в парламента. Преди две седмици разглеждахме въпроса за акта за достъпност и как мога да кажа това по дипломатичен начин. Имаше някакво неразбиране за това какви са пречките в обществото и приобщаването на хората с увреждания в а, а, обществения живот не е толкова лесно. Сега този акт ще бъде разискван и в други комисии. Надяваме се, че да не се отклоним от верния път. Ние трябва да посочим на съвета колко важно е да се включат хора с увреждания във всички сфери на живота в Европа. Не можем да твърдим, че Европа е приобщаваща, ако не прилагаме това, което е заложено в законодателството. Когато се сравняваме с САЩ, виждаме колко сме изостанали що се отнася до достъпността, до равното участие на лицата с увреждания. Този доклад трябва да бъде една сериозна следваща стъпка, за да си възвърнем доверието и разчитам на вашето съдействие, на сътрудничество с докладчиците в сянка, за да бъдат изчистени някои от въпросите в текста и за да могат да бъдат постигнати компромиси. Благодаря гласуването в Комисията по заедостта е предвидено за 19 октомври и в пленарна зала се предвижда да се гласува на ноябрийската сесия тази година. Следващата точка от дневния ред е регламент на Европейския парламент и на съвета за въвеждане на Европейска електронна карта за услуги ще дам думата на госпожа Харкин. Благодаря, госпожа председател. Съгласно комисията, регулаторните пречки са една от основните спънки за предоставянето на трансгранични услуги в Европейския съюз и се счита, че съществува допълнителен потенциал за растеж и за използване на директивата за услугите, за да може да се гарантира по-ефикасен достъп на фирмите, които искат да предлагат трансгранични услуги. Комисията се надява, че чрез въвеждането на електронната карта ще може да се оптимизира процеса на осигуряване на услуги през границите и за упростяване на административните процедури. Освен това, отчитат факта, че това ще доведе до упростяване и на въпроси, свързани с застраховките и така нататък. Важно е да подчертаем, тази карта за услуги ще обхване редица сектори, като инженерни услуги, данъчни консултанти, строителния бранш, пътнически агенции и прочие. Тоест в предложението не се предлагат някакви допълнителни права на доставчиците на услуги, права, които те имат, са включени в директивата за услугите. Това по същество се казва в предложението. Но има редица въпроси, които трябва много внимателно да огледаме. На първо място, и това е един общ коментар, има противодействие от множество сектори, що се отнася до тази електронна карта, както от синдикатите, така и от работодателите в един и същи сектор. Ние трябва внимателно да огледаме първоначалното предложение. Има доста обосновани становища, които са внесени от различни национални парламенти и в частност от германския Бундестаг и от австрийския Бундестаг. Те посочват, че предложението не се ползва с тяхна подкрепа. Аз бях изправена пред решението на определен етап, дали да се продължи да се работи по този въпрос, дали да се опитаме да подобрим предложението, внесено от комисията, или просто да отстъпим и да кажем, че има прекалено много неща, които има вероятност да създадат проблеми. Решението ми в крайна сметка беше да се опитаме да видим дали могат да се внесат изменения от моя страна. Ще чуя и мнението на колегите, ако те искат да внесат също изменения, а, за да се а, облегчи а, това, което се предлага. Например, да се примахне сектора на строителството от това предложение да се ограничат също някои а, приложения, свързани с застрахователния бранш и да се види дали една по- опростена версия с а, конкретни срокове би могла да доведе до подобряване на предложението. Освен това, съм включила някои от тези предложения в измененията. Нещо друго, което бих искала да подчертая. От Бундестага бяха изразени мнения, свързани с това предложение, с много различни елементи, които се засягат. Аз няма да ги разглеждам по-отделно, те ще се разглеждат в някои други парламентарни комисии. Но по един от въпросите ми се струва, че трябва да обърнем внимание. Това предложение ще осложни отношенията между комисията и държавите членки, тъй като съгласно договорите комисията след първоначална процедура, ако установи, че има нарушение на договор от страна на държава членка, да я подведе под отговорност. Проекто директивата, която ще обсъждаме след малко, но регламента и директивата вървят заедно, не могат едно без друго. В директивата се изисква държавите членки да отхвърлят всяко негативно решение на комисията в Съда на Европейския съюз преди да упражнят правото си да приемат закони. И това е свързано с твърдението, че предложението нарушава принципа за страната на происход. Не са предвидени изключения в предложението. В внесените от мен изменения се опитах е, да обхвана някои от въпросите, които споменах, макар и не всички. И аз очаквам с нетърпение да чуя мнението на останалите колеги, след което е, за мен ще е удоволствие да им отговоря. Благодаря. Благодаря ви за това въведение, госпожо Харкин от е, НП. Господин Шулце ще вземе отношение. Благодаря, госпожо председател. Аз съмествам днешния, е, нашия докладчик, господин Кох. Най-напред благодаря на е, докладчицата Харкин. По принцип приветствам факта да се задълбочи единия пазар и да, да се упрости трансграничната дейност – но тук не бива да се подкопават стандартите за сигурност. Затова предложението за въвеждането на електронната карта за услуги, според мен е доста противоречиво. Аз съм настроен критично към него. Е, предложението не е доизмислено до край. Трябва доста да се положат усилия за подобрение. Не би трябвало да се създават паралелни структури. Най-напред трябва да се разработи концепцията за професионалното признаване на квалификациите. Дали не е по-разумно да се надгради над вече съществуващи структури? Затова е необходимо да се вземат предвид и компетенциите на държавите членки. В Германия, например, нашата структура е федерална, така че което означава, че е, всяка провинция ще е отговорна за издаването на електронната карта. Това ще осложни нещата много. Аз ще представя моите изменения и с интерес очаквам бъдещата работа с докладчицата и докладчиците в сянка. Thank you, Благодаря ви, госпожо Регна. Благодаря. Съвсем на, на кратко, тук не става дума за законодателно предложение. Това е всъщност нещо, което ще има големи последствия за работниците, служителите и самонайтите лица. Естествено, всички ни искаме е, единия пазар да функционира добре, но той може да функционира само когато е, са създадени условията за хората, които действат в него и когато те са защитени. Е, това като предварителни забележки. единият пазар трябва да допринася за благоденствието на хората. Той не е само цел – сега с директивата виждаме, че добавената стойност на тази директива се поставя под въпрос. Много въпросителни има, много пробойни при партньорите. И това са все неща, които виждаме, че не функционират от години. Тук трябва да се насочим. На следващо място, ком, ком, командировките не могат да се разле, разглеждат различно, е, отделно от е, услугите. Услуги се, се предлагат от фирми и от самонаети лица, но ето дефиницията е проблем – хора, които работят в друга държава членка и не се знае дали това е човек, който предлага услуги или а, се злоупотребява с дефиницията за самонаето лице, което предлага услуги. И би могло с тези карти да се злоупотребява. Това ще ощети гражданите и работещите хора. Сега за определените разпоредби на регламента. Трябва да призная, докладчицата предлага интересни неща, но аз имам много въпроси. Например, за премахването на изискването на застрах за застраховане. Това за нас е много важно. Трябва да има застраховане на дадена услуга, която се предлага трансгранично, защото тук става дума за функционирането на тази услуга, за е, качеството на тази услуга. Функционирането, това е доста общ термин, но тук винаги става дума и за контрол няма смисъл, ако някъде има ограничение на скоростта и това не се контролира. Тогава хората ще знаят, че могат да карат колкото си бързо искат. Това въжи и за услугите, които ще се предават, предлагат чрез тази карта, и то трансгранично. Всички информации, които имам от органите, които ще отговарят за правоприлагането, <clears throat> смятат, че настоящите контроли не са достатъчни. И това не е в интерес на Европа, не е в интерес да се предлагат услуги, които не са на нужното равнище. И то, както за потребителите, така и за конкурентите. Злоупотребата със самонаетостта тук е голям проблем. Трябва да се спази и примера на предлагащата държава, на държавата на происход. Знай, че говоря прекалено дълго, но има някои много чувствителни сектори. Има изброяване на сектори и точно в тези сектори има проблеми с командироването. Е, и за това аз апелирам към всички нас. Тази тема по принцип е хубава. Е, искаме един хомогенен вътрешен пазар, добре, но нека сме пък прагматични. Нека задълбаем и в подробностите, а не да кажем, добре, първо ще разгледаме регламента, после директивата, после професионалните квалификации. Не, не. Трябва нещата да ги раз, разглеждаме в комплекс, като и в единство, като пакет. Мога само да препоръчам да сме критични и да сме много съвестни, когато работим по този проект. Благодаря ви. Улрике Терибесиус не е тук. Има ли някой, който да представлява от страна на екара? Не. Тогава даваме думата на Гуе. Бат, но няма никой който да представлява го е госпожа Жданока от името на Зелените. Заповядайте. Да, аз съм много благодарна на Мариан и на вече изказалите се колеги за това, че те поставиха под съмнение това предложение. Ние също така имахме редица въпроси и съмнения, когато започнахме да се запознаваме с това предложение. Беше трудно да разберем дали ще има някаква полза от това предложение. Първо, що се отнася до надлежната оценка на тази европейска карта за упражняване на професионална дейност, нещо, което беше въведено преди по-малко от две години през януари 2016 година. Би било добре да получим доклад от страна на Европейската комисия за това как работи този модел, особено що се отнася до сравнението с тази нова инициатива. Да, разбира се, има уверения, че тази Европейска електронна карта за услуги ще се получава от е, доставчиците на услуги на доброволни начала, но това не е много ясно от текста. Не е ясно дали няма да проистъкат някакви допълнителни тежести от тази идея за доставчиците на услуги и предприемачите, особено може би за онези, които които имат намерение да работят в приемащата държава членка като времени доставчици на услуги или доставчици на еднократни услуги. Така че съм много благодарна на госпожа Харкин за това. Тя вече иска да ограничи обхвата. И мисля си, че е добра идея, ако изобщо не отхвърлим това предложение, поне да ограничим обхвата. Имаме съмнения и искаме първо да се запознаем с конкретните предложения от нашия докладчик и след това да формулираме нашата позиция. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Мартан, заповядайте. Да, трябва да се опрости административната тежест. Затова трябва да се вземе не само решение. Въвеждането на електронна карта за услуги цели да облегчи работата по три причини. Както каза госпожа Харкин, първо, Целта е да се развие вътрешния пазар, да се премахнат пречките пред трансграничното предоставяне на услуги. С други думи, този текст е иска да ограничи компетенциите на суверенни държави, които се опитват да ограничат предоставянето на услуги на тяхна територия. Има доста сектори, които имат опасения, тъй като има някои а, фалшиви, неистински самозаети лица, а, боят се също и от командироването на работци, работници. А, затова е добре, че докладчика предлага да се ограничи броя на професиите, които ще ползват такава карта. На следващо място тази карта ще доведе до социален дъмпинг, тъй като чужденците могат да не изпълняват всички изисквания, свързани с разрешенията и други административни изисквания, например във Франция. Както каза и докладчика, трябва да сме предпазливи. Благодаря, госпожо Шойданова. Имате думата. Е, я бих тя виступит jako справодайка про následující бод. Благодаря ви много, че ми давате думата. Искам да говоря за е, тази европейска електронна карта за услуги и директивата за нея. Това е един инструмент, който се прилага на доброволна основа. Според мен това е един експеримент, един опит да се подпомогне движението на услуги на вътрешния пазар. Мисля, че си заслужава да се направи опит за преговори и обсъждане на това дали наистина това е оптималният инструмент. И чрез нашите изменения, може би, бихме могли да ограничим рисковете да намалим рисковете. Госпожа Харкин говореше за конкретизиране на професиите, в които тази идея би могла да се прилага. Аз имам също така някои други предложения. Така или иначе, ако ние отхвърлим този инструмент, то тогава трябва да кажем как по друг начин искаме да подпомогнем движението на услуги на вътрешния пазар. Мисля, че тази карта би подпомогнала по-доброто признаване на квалификацията и правото за упражняване на професия, нещо, което в момента е затруднено. Този инструмент няма да бъде задължителен. Ще зависи от държавите членки дали те ще въведат тази идея, дали ще реализират на практика. Според мен тази идея е приемлива за по-добро съгласуване на предоставянето на услуги на вътрешния пазар. За това да се подобри ситуацията не само на работещите, но и да се подобри качеството на живота, качеството на услугите, предоставени на потребителите. Нещо, което също е важен момент. Благодаря. Госпожа Харкин, имате думата дали няма преди това да чуем нещо от Европейската комисия? Искате да се изкажете след Европейската комисия? Добре. А тогава, дали господин Штраус е тук? Заповядайте, имате думата. Да, тук съм. Добър ден, дами и господа. Аз пропуснах самото начало на изказването на госпожа Харкин, но мисля си, че разбрах основното послание и чух и другите предложения, свързани с нашето предложение. Мисля си, че е ясно, че има доста загриженост за това предложение. И тук чухме някои съмнения, изразени във връзка с нашето предложение. Това, което мога да кажа е, че аз съм отворен към всички възможни начини, за да се подобри този инструмент, чиято цел е единствено и само да се впише в сега действаща директива за услугите и да позволи на тази директива, одобрена и от парламента и от съвета, да работи така, както беше планирано. Подчертавам, че имаше продължителен дебат и нееднократно се разглеждаше това предложение – Става дума само за правото на държавата по происход да се увери, че доставчикът на услуги наистина предостави услуги на нейна територия. Всички правомощия, правата за контрол, наблюдение и т.н. нататък ще продължават да бъдат отговорност на държавата по происхода. Така че нещата по принцип не се променят. Електронната карта ще попречи на дружествата фантоми, на фалшивите самонети да действат. Ние смятаме, че електронната карта ще помогне на приемащата държава членка да проверява какво точно правят дружествата. Разбира се, дружествата не са длъжни да подават молба за такава карта. Това е нещо доброволно. Но това не променя сегашната ситуация. Тоест, до толкова доколкото се използва електронната карта и доколкото държавите членки ще използват тази карта, това ще им позволи да улеснят мерките за контрол – и да не позволят на тяхна територия да функционира дружество фантоми и или фалшиви самонети лица. Благодаря ви сега, госпожа Харкен. Благодаря ви. Мисля, че днешното обсъждане е посветено на това, е как да се разсеят съмненията, изразени от много колеги. Чухме, че има загриженост за това, как директивата за услугите функционира сама по себе си. И има усещане, че каквито и проблеми да съществуват, те ще бъдат изострени още повече след въвеждането на електронната карта. Мисля си, че поставените проблеми, някои от тях са реални, някои от тях по-малко, но така или иначе важно е, че има такава загриженост, че хората да виждат проблеми. Може би аз изисквам прекалено твърде много. Ще го обсъдя това с колегите, но така или иначе това предложение трябва да разгледа проблемите, които се поставят във връзка с функционирането, с прилагането на тази директива. Дори и тези проблеми да не са толкова реални, но така ли, че има загриженост и за тях. Да, тук нееднократно прозвуча, че това е нещо доброволно това е нещо доброволно за дружествата. Но ако дружествата решат да използват тази карта, тя става задължителна за държавата членка. Тоест не можем да кажем, че всичко е доброволно и точка. Мисля си, че съм склонна да съглася с позицията, че трябва да се заяви ясно дали това предложение постига заявените цели – и съм съгласна с колегата от НП за паралелните структури, за съгласуваността, съответните органи и единото звено за контакт. Това са неща, които можем по-добре да уредим в текста. Не съм съгласна с комисията за евентуалната заплаха от това да се използва електронната карта, невъзможността тази електронна карта да се използва от фалшивите самонети. В сегашния текст на предложението няма необходимата сигурност в това отношение. Важно е да се помни, че всички дружества и потребители в приемаща държава членка трябва да бъдат равнопоставени с онези, които идват да предоставят услуги. Така че не става дума само за дружествата, които предоставят услуги през границата, Става дума за равнопоставеност във всички държави членки. Съгласна съм с колегата от групата на социалистите, че има въпроси, на които не може да се намери отговор в предложения текст. И отново ще повторя също така, че става дума за правила, които трябва да се спазват. Да, наистина има много проблеми, които трябва да се обсъдят. За това отново се отлага крайния срок много се говори по тази тема и с нетърпение очаквам продължаването на обсъжданията и съвместната работа с колегите. Благодаря ви, госпожо Харкин. Графикът пред мен е следния, че крайния срок за внасяне на измененията е 24 октомври, 12 часа. И разглеждането на измененията ще се проведе на 9 ноември. Yes, uh, it's uh, the consider... И е така, обсъждането на измененията ще се проведе на 20 ноември 2017. И гласуването в комисията най-вероятно ще бъде на 4 декември. Гласуването в пленарна зала все още не е насрочено. Благодаря ви за това. И преминаваме към осма точка от дневния ред. Това е директива на Европейския парламент и съвета за правната оперативна уредба за Европейската електронна карта за услуги. Отново тази тема. И това е част от законодателната и поративна уредба нещо, за което отговаря госпожа Шойдерова в Европейския парламент. Имате думата, госпожо Шойдерова. Колегиня, колегове, я бих... Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, искам да ви напомня, че говорим за становище на нашата комисия, комисия по заедостта, що се отнася до Европейската електронна карта за услуги. Преди всичко искам да ви припомня, какво вече беше казано, тази карта, както се предполага, ще бъде нещо доброволно и идеята е да се подпомогнат от тези дружества, които биха искали да предоставят трансгранични услуги, например в сектора на строителствата. Това е свързано с директивата за услугите, идеята е да се внесат някои подобрения но така или иначе виждаме, че възлаганите очаквания не са се оправдали в този текст. Колегите в предходния дебат казаха, че имаме доста съмнения за това дали тази инициатива е подходящ инструмент. Според мен, ние трябва да помислим как държавите членки могат да подпомогнат дружествата да предоставят услуги в приемащи държави членки. Ако нещата бяха уредени в тази област, то държавите членки биха били задължени да предлагат услуги на дружествата, т.е щеше да има вменено задължение да се издава електронна карта, а дружествата нямаше да бъдат задължени да проучват цялата информация, когато биха искали да започнат своята економическа дейност в друга държава членка. Днес, например, дружествата могат да се обърнат към неправителствени организации или търговско-промишлени камери в държавата шенка по происхода, но държавата не е длъжна да предоставя тази информация. Та. Така че сега се предполага, че Европейската електронна карта ще е нещо, за което ще се подава молба от дружеството в държавата членка по происхода. И предимството ще бъде, че дружеството ще извършва цялото взаимодействие с съответните органи в своята държава членка. Тоест, дружествата ще трябва да изпълняват всички задължения в своята държава членка и това ще бъде прието от държавата членка, която ще приема. Ще мисля си, че това е нещо, което липсва. Мисля, че предлагания регламент вече не упростява стандартите, а просто въвежда нова административна процедура за дружествата. Мога да разбера, че има определени съмнения, свързани с риска от злоупотреби. Например, можем да помислим за някакви предпазни мерки и да предложим такива в нашите изменения. И сега конкретно по текста. Искам да предложа редица изменения, които предлагат някои защитни мерки. Първо трябва да се подчертая, че тази карта е нещо доброволно. Това трябва да бъде абсолютно ясно. Второто е, че електронната карта е трябва да въжи 24 месеца и да може да се подновява за същия период, но цялата информация, свързана с доставчика на услуги, трябва да бъде проверена. Това няма да означава сериозна тежест за дружеството, но това ще осигури подходящ механизъм за проверка на цялата информация, свързана с доставчика на услуги. Третото е, че че има процедура за мълчаливо съгласие. Нещо, което съществуваше в миналото в тази сфера. Но електронната карта е нещо доброволно. Това не е задължение. За това мисля, че принципа на мълчаливо съгласие тук не е необходим. Ако и двете държави искат да са сигурни в това, което се случва, добре е да има надзор. Така че мълчаливото съгласие следва да бъде заличено. Четвърто. Има задължение за актуализиране на информацията и възможност за санкции срещу лицата или дружествата, ако те не предоставят актуализирана информация. Това също ясно трябва да бъде разписано в текста. Смятам, че всички тези изменения ще подобрят значително първоначалния текст. Ще се радвам да чуя мнението на Европейската комисия. Също така искам да кажа, че проведохме консултации по тези изменения с социалните партньори, както синдикатите, така и Сдруженията работодателите. И също така чухме загриженост и от тяхна страна. Готова съм да работя в сътрудничество с докладчиците в сянка, за да можем да доизчистим текста, да го направим по-добър. Директивата задължително трябва да подпомага движението на услуги, защото иначе тя ще остане само на хартия. Благодаря. Следващия урато. Госпожа Регнер. Да, наистина <clears throat> за директивата въжи това, което казах и за регламента. Шансовете са много хубави, но рисковете са много големи. Въпросителните си остават. И те са толкова големи, че в момента мога да кажа, мога да посъветвам само директивата и регламента да бъдат отхвърлени. А, в същото време трябва да кажа, много оценявам това, което каза госпожа Шойтрова. А, е, разбирам, оценявам всичко, което споменахте сега и всичките подобрения, но това не е достатъчно. Съществуват много големи опасности. Може би да дам два примера, за да унагледа какво имам предвид. Строителният бранш е много чувствителен. Той предлага трансгранични услуги, така е. Но аз ще бъда много метафорична, много картина. Сега, ето на един строеж, например. Когато има контроли в Австрия, но в други страни също така. Е, виждало се при контроли в Австрия, че тук става дума за един е, е, самос самостоятелен, класически а, водач на камион, да речем. Тоест, това е наистина един работник, който предлага услуги. И е, този човек е самонайто лице. Такива са му характеристиките. И когато говорим за директивата, а този човек не е класическо предприятие. Той не съответства на дефиницията на работник, който извършва наймен труд. В такъв случай, как институциите органите в приемащата държава могат да контролират тази фалшива самонаетост. Инструментите от, е, чрез директивата дали са достатъчни? Госпожа Шойдрова каза, какво може да направим, за да може нашият вътрешен пазар да функционира по-добре. Това е нашата цел. Добре, тук не трябва да започваме с тази карта, а да започнем с едно, с една, с едно европейско сътрудничество. Как може да функционират нещата, когато един предприемач дава, предлага услуга, например един австриец отива в Испания или в Латвия и, или Естония и тогава естонските власти трябва да четат, да прочетат написаното на немски върху картата, да го преведат на естонски. Много неща не са не са готови да преминем към тази система. Директивата за услугите – трябва да бъде напълно предложена, приложена и сътрудничеството между националните органи трябва да бъде така задълбочена, така задълбочено, че за да функционира цялата система за момента, тя не функционира достатъчно добре. А, това сътрудничество е именно предварителното условие за функционирането на целия пазар и евентуално на тази система с електронната карта. Благодаря, госпожа Харкин. Thank you. Благодаря ви. Мисля си, че казах повечето от нещата, които исках да кажа в първоначалното си изказване. Много високо ценя това, което се стреми да направи докладчика и да се заложат предпазни мерки. Аз бих направила нещо повече. Например, аз бих подкрепила предложения по сектора на строителството, мисля си, че е добре малко да се уточнят някои неща. Докладчика предложи да се заличи идеята за мълчаливото съгласие. Дали не бихте могли да обясните малко повече какво имате предвид? Със сигурност подкрепям вашите предложения, що се отнася до санкциите, но отново казвам, трябва да продължим да обмисляме и да обсъждаме този въпрос. Имам въпрос към Европейската комисия. Ако се издаде такава електронна карта, те за момента ще въжат безсрочно. Дали не може на по-късен етап приемаща държава членка, дали тя ще може да отправи някакви възражения? Но дали при тези възражения ще се забранява да се прилагат обоснования, които не са били приложени, когато се е издавала електронната карта. Тоест, има ли някакви ограничения върху приемаща държава членка, ако е била издадена електронна карта и след това по някаква причина държавата членка е решила да въведе нови изисквания, дали има някакви ограничения. Тоест, ако държавата членка би могла да постави определени проблеми по времето на подаването на молба, но държава членка не е направила това, дали държавата членка повече не може да въведе тези изисквания или да отправи тези възражения. Госпожа Регнер говореше за това как една държава издава електронна карта. Дали това не води до други последици за други държави членки, които издават или не издават такива карти. Бих искал да получа повече яснота за това. You, to... Благодаря. Сега господин Мартан и след това комисията. Европейската комисия ще има думата. Merci. Благодаря, госпожа председател. Разбирате, колеги, че сме доста скептично настроени относно тази директивата за правната оперативна рамка за електронната електронна карта за услуги. Но виждам, че ние не сме единствените, които сме толкова скептични. Автоматичното подновяване остава освен ако няма случаи, които да са констатирани на измами. Има изменение 5 и 6. Предложената рамка води до, доста мерки, които не са достатъчно строги. какво става, ако се промени националната рамка между две изменения. Какви ще бъдат мерките срещу фалшификация? Може ли да бъде отнета веднъж за винаги подобна карта? Има доста неточности, неща, които не са ясни. защото стремежа е към а, а, един все по- абсолютистки вътрешен пазар кара законодателя да се намесва в суверенитета на държавите членки все повече и повече. Така че ние ще предложим изменения, които вървят точно в обратния смисъл. А сега представителят на комисията. Да отговоря на въпросите на госпожа Харкинс или да направя общ коментар? Добре, ще отговоря на въпроса. Държавите членки ще запасят своите компетенции да проучват и ако е необходимо да прекратят или да оттеглят, да изискат обратно електронната карта на, на предприятието, което предлага услуги. Ако естествено има причини да се смята, че има злоупотреби. Така че няма нищо, което да попречи на държавата членка да контролира дали няма злоупотреби. Дали попитахте дали ще има и влияние върху други държави членки едно такова оттегляне. Сега, ако проблемът е се е появил в е, държавата на происход, то тогава картата ще бъде оттеглена и обявена за невалидна за целия Европейски съюз. Това е последствието, ако проблемът се прояви в държавата на происход. Колежката от Австрия даде някои примери. Електронната карта трябва да се повторя. Електронната карта трябва да помогне на властите да се преборят с феномена на фалшивата самонайтост. Ако човекът, който притежава картата, не, не предлага услуги в своята собствена страна, много трудно ще е за него да получи тази карта. Така че той би трябвало да работи, да предлага тези услуги в своята страна на происход. В противен случай той няма да получи тази карта. Ако обаче ако обаче човек в по някакъв начин, е, ако човекът се е здобил с е, електронна карта, то тази карта няма да му попречи той да изпълнява някакви други, да се занимава с някакви други нелегални дейности. Затова тук е важно да има добър обмен на данни, за да се контролира дали с картата се злоупотребява или не. И госпожа Шойторова има думата за обобщение. Благодаря, колеги. Благодаря ви за изказванията, за вашите мнения. Благодаря и на комисията. Трябва да кажа ясно, аз не съм написала директивата, аз съм просто докладчикът, т.е. докладчицата по доклада. Моята, моята задача е да оценя предложенията и евентуално да направя изменения, т.е. предложения за изменения. Ако смятам естествено, че предложението може да бъде подобрено. Аз разбирам ваша, вашите резерви към проекта, но също така но, но моите причини, моите аргументи са по-различни от тези, например, на колегата Мартин, който по принцип е против вътрешния пазар. Аз искам да подобря предложението и аз виждам предложението като инструмент за подобрение на вътрешния пазар. И от нас зависи да направим от този инструмент един добър функциониращ инструмент. Сега на въпроса на госпожа Кар... Харкен. Защо аз искам да се заличи мълчаливото съгласие? Комисията предлага мълчаливото съгласие в случаите, когато приемащата страна няма негативно становище. Ако смята, че всички условия са на лице и че съответното предприятие може да прави бизнес в страната, това е мълчаливо съгласие. Това, т.е. картата може да функционира в тази страна. Но, може да има забавене, може да има недоразбиране на ситуацията, тогава няма да се прилага принципа на мълчаливото признание. Да, съвсем ясно трябва да кажа. За да може картата да е валидна, трябва да има изрично съгласие, не само мълчаливо съгласие. Това е моето мнение. За да може да избегнем недоразумения, трябва процесът на одобрение да е експлицитен, т.е. трябва да има ясно одобрение от приемащата страна. В противен случай ще има вероятно проблеми. Трябва да се знае дали картата се приема или не от приемащата страна. Благодаря. Благодаря. Дебатът беше много важен. Благодаря ви за него. Сега времевия график. Крайният срок на изменение, това е 24 октомври. Тоест има доста време за дейност. Обсъждането на измененията е 20 ноември. Гласуването в нашата комисия ще бъде в началото на януари. Тоест, трябва да използваме времето, което имаме, за да работим по-ефективно и да постигнем колкото се може по-добър резултат. Благодаря ви. Благодаря ви за този уточняващ, разясняващ дебат. Той беше много полезен. На 10 октомври ще е следващото ни заседание. Ще гласуваме сутринта и след обяд заседанието ще е тук в Брюксел. Благодаря ви. До тогава. Довиждане.